Приема се. Устно изменение от господин Бютикофер. Имате думата. Госпожо председател, колеги, бих искал да внеса следното устно изменение. Изразява а, своето осъдително своето убеждение, че членството на Русия в съвета на Европа е много важен елемент от, от институционалните отношения в Европа. Надява се да убеди Русия да не напуска съвета на Европа. Благодаря. Има ли възражения срещу това устно изменение? Не? Да? Тогава подлагам устното измерение на гласуване за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме устното изменение. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към гласуване на цялата резолюция. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И доклада на госпожа Пост е изграждане на капацитета на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество. изменение 1 приема се, изменение 2 за против въздържали се приема се и изменение 3 по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Цялата резолюция по именно. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. С това изчерпихме докладите за гласуване. След една минута продължаваме с обясненията. Колеги, моля ви да напускате залата тихо, за да можем да продължим с обясненията на вода. Пристъпваме към обясненията на ВОД и започваме с доклада на Хейди Хаутала Споразумение за доброволно партньорство между ЕСА и Виетнам. Господин Кели има думата. Радвам се, че съм пръв. Приветствам това важно споразумение за партньорство. Приветствам работата на Хаутала и на Франк Пруст. Това е важно споразумение за защита на околната среда и за противодействие на климатичните изменения. Приветствам препоръката най-сърдечно, като стъпка във вярната посока, както за Европейския съюз, така и за Виетнам. Запазването на местообитанията и биологичното разнообразие може да стане само в сътрудничество с трети страни не само да не се допуска износ на незаконно а, изсечени а, а, дървета. Считам, че чрез това споразумение за партньорство а, се поемат а, ангажименти от страна на ЕСЕ и Виетнам в това отношение. Благодаря. Господин Ханан има думата. Thank you. Благодаря, госпожо заместник председател. Аз съм за това споразумение. Разумно е Европейския съюз да работи с Виетнам по темата устойчивост. Моля обаче да обърнете внимание на чудото, което направи този доклад възможен. Колко изнася Виетнам? Е, почти еквивалента на своето БВП. През 80-те години е, Виетнам беше една от най-бедните страни. 200 е, долара беше БВП на глава от населението. Сега, по-настоящем, увеличението е с около 1000%. Едно чудо. Да си представим какво направи САЩ. Искаше тя да унищожи комунизма по военен път. Десетки хиляди, стотици хиляди бяха загиналите и от двете страни. Няколко десетилетия свободна търговия доведоха до върховенство на закона и економическа свобода във Виетнам. Всеки път един и същи урок. Останов... Оставете търговията да процъфтява и няма да има нужда да влизат войници. Преминаваме към следващия доклад. Става дума за резолюцията Сътрудничество между ЕС и Виетнам. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Ние внасяме много дървесина от Виетнам и аз подкрепих това споразумението, за да можем да се борим срещу налагалната сед, заедно с правителството и неправителствените организации. Доброволният подход обаче няма да може да прекрати нелегалната търговия с дървесина. Мисля, че Европейския съюз трябва да отиде по-далеч да подкрепи усилията на правителството и да спре корупцията в държавите, които произвеждат дървесина. Защото в противен случай се унищожават горите, ускоряват се измененията на климата. Надявам се пазар за незаконна дървесина в Европа да бъде затворен за винаги. Минаваме на доклада Долтон, обмен информация за гражданите на трети държави. Господин Здроевски за една минута. Вчерашната дебата била bardzo interesująca и podczas niej udało mi się... Това беше много интересен дебат. Аз можах да се изкажа по първата част на доклада, но нямах възможност да се изкажа по втория въпрос, който е също от голяма важност. За това искам да се изкажа сега. Най-спорният въпрос беше включването на tysiące osiemnaście roku udało się w tej materii uzyskać porozumienie i konsekwencją. на лица с двойно гражданство. Искам също да ви обърна внимание за въпроса за лицата, които не само имат двойно гражданство, а и унези, които са избягвали вписването им в регистъра. Така че ние днес направихме важна стъпка за защита на сигурността в Европейския съюз. Сега преминаваме към доклада на Шойдрова за Корпуса за солидарност. Госпожа Билт има думата. Благодаря, госпожо председател. От самото начало аз виня комисията, която заедно с Европейския корпус за солидарност създаде дублиране чрез доброволческата програма. Цели се да се продължи съществуването. Всичко това се потвърждава. Предходният текст беше прият преди няколко месеца. Беше разширено приложното поле и държавите членки могат да участват, има увеличение на бюджета, без да се отчита постигнатия до момента успех. Солидарността би трябвало да се проявява в собствените ни страни. Брюксел трябва да е солидарен, но той е далече. Трябва да се обърне внимание на справенето с предизвикателството резултата от миграцията. Благодаря ви за вниманието. Господин Мамикенс има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, вярвам, че Корпуса за солидарност наистина има потенциал и може да доведе до сериозни ползи, що се отнася до социалните политики в Съюза. Става дума за включването на млади хора. От 2019 година насам и е, трети страни могат да участват и това е нещо много добро. Знаете за европейската политика за добросъседство, сега има възможности за много нови контакти. В допълнение към всичко това, благодарение на тази инициатива, младите хора могат да оценят нематериалната част на своите усилия. Аз подкрепих доклада. Надявам се, че тази програма ще стане неразделна част от е, живота на онези граждани, които искат е, да работят за благото на своите страни. Няколко часа седмично могат да бъдат отделени за доброто на всички. Благодаря, господин Здроевски. Квестия. По първше, же... Искам да насоча вашето внимание към три въпроса. Първо, за периода 2018-2020 година имаме определени индикативни прагове за разпределението на средствата. Не сме предвидели истинско финансиране за тази толкова важна програма. Социалните медии е, също би трябвало да бъдат използвани в фазата на въвеждане на проекта противен случай тази програма няма да изпълни своята цел. Говорим за млади хора, говорим и за бюджет. Необходима ни е модернизирана стратегия за младото поколение, за да може то да се превърне в истински е, субект на мерките. Господин Шайнфелд. Благодаря, госпожо председател. Европейският е, корпус за солидарност не е само една чудесна идея. Е също нещо, което има морални, образователни и други предимства. Не става дума само за реализирането на една идея, за оказване на реална подкрепа на хората, използване на уменията на хората, да се създадат възможности да участват в тази програма. Института за иновации в Виена връчи награда на тази инициатива, за това се подкрепих гласа си. Благодаря, господин Фария има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих доклада. Той създава програмата Европейски корпус за солидарност. В времена на национализъм и ксенофобия аз бих подкрепил всяка една инициатива, която се основава на активно гражданство и солидарност. От самото начало тази програма е нещо повече от доброволческа инициатива. Тук се включват и аспектите на мобилност, установяването на контакти чрез стажове, укрепване на връзките в много важни области. Много е важно тази програма обаче да не падне жертва на злоупотреби, да не се стигне до там, че НПО или дружества да използват програмата, за да се здобият с ефтина работна ръка. Тази програма не може да бъде заместител на платения труд и не трябва поради нея е, хора да се оказват в вечния кръг на някаква фиктивна заетост. Господин Кели. Аз също с удоволствие гласувах за този доклад защото подкрепям целите на тази важна програма да насърчава солидарността като ценност, особено сред младите хора. Много важно е младите хора да могат да развиват своите умения чрез стажове, доброволчество и така нататък. Приветствам особено мерките насочена към мадъргинизирани уязвими млади хора. Много се надявам тази програма да се включат много хора, особено от селските райони, на които програмата отделя специално внимание. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме на доклада Нибър, Ниблер, акт на Европейския съюз за киберсигурността. Господин Мариас. Милуме тин киберно Асфалия. Говорим за киберсигурността. Наблюдават се сериозни нарушения в някои от държавите членки. Само вчера аз поисках отговор от господин Ансип по унези жалби, които съм внесъл, тъй като гръцкото правителство превентивно арестува унези, които не са съгласни с продажбата на Македония. Министъра за защита на гражданите каза, че знае имената им, тъй като полицията следи Фейсбук и социалните медии. Става дума за онези, които не са съгласни с споразумението от Преспа и продажбата на Македония. Така че правителството следи социалните медии и комисията трябва да заяви своята позиция по въпроса. Господин Здоровски има думата. Благодаря. Темата е изключително важна успяхме да компенсираме загубеното време, що се отнася до киберсигурността. Инициативата за първи път беше подета преди две години и сега е, женен плодовете. Нека да ви напомня, че през декември миналата година беше постигнато споразумение в рамките на тристранния диалог и в резултат през януари на тази година комисията ИТРЕ успя да приеме доклада, който пък днес ние приехме тук в пленарна зала. Искам да ви напомня, че има сериозни предимства във връзка с постоянния мандат на агенцията. Сега за първи път имаме възможност за е, упражняване на оперативна дейност. Това е важно, защото киберсигурността е област, е, в която е изключително важно да може да се действа, а не само да се събират данни. Всъщност тази възможност да се действа гарантира сигурността на киберпространството. Господин Кели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 кибератаки, извършени ли от отделни хора, или от престъпни организации, някои от тях от Русия и Северна Корея. Изключително важно е да бъдем бдителни и да предотвратяваме такива актове. Така прияте акт на Европейския съюз за киберсигурността ще ам, ни помогне. Мисля, че с помощта ЕНИСА можем да направим много повече на основа на това законодателство. Приветствам доклада, благодаря. Минаваме на доклада Де Кастро, нелоялни търговски практики е, по веригата с доставка на храни. Госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах в подкрепа на доклада. моята страна 28 цента се плащат за литър мляко на производителите, докато преработващия сектор получава много по-висока цена. Фермерите нямат същите възможности за водене на преговори, нелоялните търговски практики по цялата верига на доставка на храни са в такива мащаби, че комисията на три пъти трябваше да се намеси. Настъпил е момента да се намери трайно решение на въпроса. Затова предложението на комисията е отговор на исканията на фермерите, нещо за което те настояват от доста време. Така ще се защитят по-добре фермерите срещу тези злоупотреби. Благодаря ви. Господин Мария си на думата. За да подкрепим нашите фермери, е необходимо да въведем 100% забрана на всички нелоялни практики, а не само на някои конкретни, такива каквито те са описани в доклада. Всички нелоялни практики трябва да бъдат прекратени. Защо? Защото знаем, че производителите получават само 20% от цената, продажната цена на един селскостопански продукт. От друга страна, по веригата на разпределение на храни има големи печалби. Много дружества се възползват от производителите, изнудват ги, намаляват цените. Приемат се понякога даже чекове като форма на плащане, само че след това чековете не са обезпечени и в крайна сметка всичко се прави, за да може производителите да не могат да се изкарват хляба. Трябва да забраним всички практики, които вредят на нашите фермери. Господин Сайнфелд. Благодаря, госпожо председател. плащания от 30 дни след доставката, едностранното прекратяване на договорите, неплащането на доставени стоки. Обещетения доставчиците искат обещетения за определени изделия. Примерите са много. Списък е дълъг с нелоялни търговски практики. И е хубаво, че ние се занимахме с тази тема и го правим с директива, а не с регламент, защото по този начин държавите членки ще имат гъвкавостта да действат, защото страните по един договор винаги са две. И ако едната страна използва нелоялни практики спрямо другата, трябва да се намесим, но във всеки случай по индивидуален начин. Благодаря. Следващия доклад, госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като вярвам, че е Европейската гражданска инициатива е инструмент за пряко участие на гражданите. Това е нещо демократично и позволява участие. Аз подкрепих гражданската инициатива за право на вода също и защитата на малцинствените езици, на културните права. Има много неща, които могат да бъдат подобрени. Например, трябва да се позволи по-дълъг срок за събиране на подписи. Освен това, информационните кампании също са важни. Комисията ще осигури онлайн регистър, което ще позволи по-добро управление на тези инициативи. Трябва да се подобри също и вебсайта, който да е на разположение на гражданите. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Мария, на думата. Европейската гражданска инициатива застъпва принципа на демокрацията на участие в рамката правната рамка на Европейския съюз. Казва се, че трябва всеки да има право да участва в демократичните процеси без да има голяма бюрокрация. Тук обаче има едно противоречие. Призовават се гражданите да поемат законодателни инициативи. Кой контролира обаче дали гражданските инициативи са според законодателството, комисията. Значи хем комисията ще предлага нещо, хем тя ще контролира. Значи комисията ще контролира дали гражданската инициатива е правилна. А инициативата призовава комисията да реши. Аз мисля, че друга институция би трябвало да контролира гражданската инициатива. Имаме нужда от система, която наистина ще даде шанс на гражданите да упражнят своето право а именно правото на демокрация на участието. Господин Мамикенс. Колекс. Европейската гражданска инициатива беше създадена бе като инструмент за упражняване от страна на гражданите, но този е, инструмент се оказа е, неефективен. 63% е, и повече не познават какви са правата им съгласно европейското законодателство. Хиляди лобита е, доминират процеса на законодателство в Европейския е, се е, съюз. Така че Европейската гражданска инициатива е необходима. Е, според мен, е, обаче, настоящия пакет и неговата реформа прави още по-трудно участието на граждането. В 21 век сме, колеги. Трябва да могат гражданите бързо да се ангажират и по цифров начин, но все пак аз гласувах за. Благодаря, господин Шайнфелд. Благодаря ви. Европейската гражданска инициатива не е само един демократичен инструмент, тя е механизъм, който позволява обединяване на гражданите. Да се объединят по идеи, да имат общи цели. Трябва да има представители поне на 7 държави, за да се инициира, процеса, мисля, че трябва да се улесне допълнително процедурите. Комисията обеща да създаде възможност за централизирано събиране на подписи, както и някои други усъвършенствания в системата. Читам, че парламентът трябва да бъде консултиран, затова гласувах за. Господин Пария има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад. Сега се актуализира Европейската гражданска инициатива. Вярвам, че трябва да направим този инструмент още по-надежден. Инструмента би следвало да обединява хората, а не да ги разделя. Необходимо е да има повече възможности за участие в европейския демократичен живот. Необходимо е хората да могат да проявяват своите различия. Необходимо е да се събират подписи в рамките на различни инициативи и платформи. Трябва да се упражнява необходимия контрол Гражданското общество може да допринесе за консенсуса. Освен това, имаме нужда от време за това някои конкретни инициативи да бъдат консолидирани и съответно да се превърнат в законодателство. Необходимо е да има истински инструмент. Тази инициатива трябва да се превърне в такъв и не би трябвало да бъде узурпирана от само една държава членка, например. Освен това, трябва да дадем истинска възможност за овластяване на гражданите, за да участват в този важен демократичен инструмент. Благодаря. Следващия доклад е на госпожа Каниете. Давам думата на господин Мамикинс. Dear colleagues, uh, I am pressed by the spirit of Скъпи е, е, колеги, впечатлен съм от духа на омраза който, и враждебност, който е, докладчика е, вкара в този е, е, е доклад. Всъщност това е предложение за това как да ограничим сътрудничеството е, с Русия, а не обратното. И се отправят обвинения за неща, които дори не са били а, разследване. Колкото повече отслабва е, е, руската економика, толкова по-засегната е Европа, защото Русия е голям е, е, партньор на Европейския съюз е, и ние ще е, загубим и прозападно настроените привърженици. някои европейски политици, в това число и тук, продължават да се отнасят враждебно към а, Русия с надеждата да спечалят гласове. Гласувах против. Господин Неков. Съгласен съм с доводите на господин Мамикинс и искам да кажа, че Русия е страна с стратегическо значение и положение за голяма част от Европа. Тя е страната, граничеща с най-много държави членки на Европейския съюз и има обща граница с Съюза от близо 2300 км отричайки статут на стратегически партньор освен че е недалновидно но е и стратегическа грешка. подобна теза означава отричане на европейската реална политика на двадесет и първи век. никой не печели от излизането с политически декларации напоени с езика на назидателния тон. искам да обърна внимание на § шест например в който решително се осъжда участието на русия в случая скрипал. това е смело твърдение имайки предвид че специалните служби на великобритания все още не дават стопроцентова сигурност на това твърдение дори година след този случай. нима моите колеги подкрепили този текст имат повече познания и информация от разузнавателните служби? и последно критикуваме разследващата журналистика в трети страни но знаете ли уважаеми колеги че в българия биват сваляни предавания от национален ефир защото разкриват истината около корупционните практики в страната? благодаря. И последният доклад е доклада на госпожа Пост. Давам думата на госпожа Майер. Благодаря, госпожа председател. Въоръжените конфликти често се, или по-скоро рядко се водят на определени полета. Жените често са в сърцевината на въоръжени конфликти, но са изключени, когато става дума за миротворческите процеси. Само 2% от посредниците са жени и само 5% от подписалите и подкрепили мирни процеси през последните години са жени. В доклада справо се казва, че жените стават малко по-различни жертви на конфликти, отколкото мъже в Кашмир. Имаме хиляди, които изчезнаха през последните години. Много хора, например, нямат възможност да се реинтегрират в обществото, нямат възможност да се омъжат. Надявам се, че този доклад наистина ще се превърне в една стъпка в правилната посока и ще има промени. Благодаря, госпожо. Така приключват обясненията на вота. Заседанието е временно прекратено до 3 часа. Приятна обедна почивка.